Abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... Eh, buongiorno a tutti. Eh... Добър ден на всички. Мисля, че въпреки, че сме в намален състав, тук е, са всички, които работят по това досие. Можем да започнем преди а, вота аз ще председателствам заседанието. След това ще дойде председателя Буза, който ще поеме ръководството на програмата, която е доста натоварена. Така, приемаме дневния ред. Съобщение на председателя по отношение на организацията на работата след лятната вакансия – Имаме доста натоварена законодателна програма, просто сме засипани с работа и това предполага промяна в календара. И искам да ви обърна внимание върху промените, въпреки че ще получите информация в писмен вид. След лятната вакансия на 4 септември в Брюксел ще проведем предвиденото заседание на 11 септември. Това е промяна. В Страсбург ще имаме съвместно заседание с комисията ЕНБИ от 19 до 20.30 часа и след това по управлението на Енергийния съюз и заседание на ИТРЕ от 20.30 до 22.30 часа. След това на 2 октомври за Страсбург ще се съберем от 7 до 10.30 вечерта. Както виждате, доста натоварена есен. Както ви казах, всички тези промени ще ви бъдат предадени в писмен вид. Можем ли да приемем протокола от заседанията от февруари и март? Можем. Преминаваме към точка четвъртък. Става дума за зачитане на личния живот и защитата на личните данни в електронните комуникации. Най-напред ще дам думата на докладчика Кая Калас за 5-6 минути и след това ще дам думата на останалите колеги. Госпожо Калас, заповядайте. Благодаря, както вече посочихте. Има нови заседания на комисията и ще започна с календара. Няколко докладчици в Сянка искат а, сроковете да се удължат. Аз а, не подкрепям това, тъй като докладът беше предаден на колегите веднага след като беше преведен, т.е. преди един месец. Сроковете са кратки, но заедно с това Либе запазва своя календар ако искаме становището да бъде обсъдено от колегите от Либе сега. По съдържанието и обхвата не са променени дефинициите. Е, решихме да се придържаме към старите. Разбирам, че Либе иска да използва дефиниция от регламента за неприкосновеност на електронните данни. За мен е много важно да се запазва поверителността на информацията, без е, това да е в ощърп е, на новаторството. Потребителите губят загуба в технологията поради злоупотреба с данните. Ако това, това обаче е, ще бъде много по-вредно, отколкото регулацията. Ето защо предвиждам повече новаторство, като се включва елемента съвместима цел за по-нататъчна обработка на данните или пък изключението за домакинство, което предполага сам, съгласието на крайния потребител, изискваща информацията, но моето мнение е в подкрепа на предложението на комисията. Друг важен въпрос за нашата комисия е предложението да бъде технологически неутрално, твърде силен акцент върху браузерите в предложението на комисията. Е, гражданите се ориентират предимно към приложения и свързани устройство. Не смятам, че връзката между е, куките от е, втори и трети страни е уместно. По-скоро трябва да видим какво е въздействието на кукитата върху е, неприкосновеността на личния живот. Понякога кукитата подобряват качеството на услугата. Понякога трябва да осигурим стимули фирмите да разработват практически решения за потребителите и да имат избор. Ако един потребител реши да не бъде проследяван, като не даде своето съгласие и след това не може да има достъп до услугата, това не е избор. Е, приемаш услугата като приемеш кукитата или обратно. Това не е избор. И е, истинският избор е да бъдеш проследяван или да плащаш с пари. Трябва да има малко по-детайлен подход. Какви данни иска да споделя потребителя и с кого фирмите трябва да изградят по-добре отношенията на доверие с потребителите, като се провери кое проследяване е чувствително към личните данни. Ето защо трябва да има альтернативни инструменти. Ако целта на фирмата е да получи повече информация за потребителите, защо не попитат фирмите, потребителите за това от каква информация има нужда? Е, често има грешки, е, което води до, реклама, до реклами, които вредят на доверието. По темата за избора имам няколко съмнения по отношение на използването на икони, където има проследяване на Wi-Fi, тъй като няма, тук не се предлага избор това не е продуктивно и създава притеснение сред граждането. Виждат съобщение, че ги проследяват, но не могат да направят нищо. По-добре е да се ограничи с проследяването а, за, доцели, само за а, статистически цели. За публичните директори Данните не винаги се събират от обществените органи, а от телекомуникационните предприятия, така че съгласието понякога е трудно. По нарушението на личните данни аз премахнах този член заради дублирането. Тези притеснения вече са намерили свой отговор обхвата на член 11, свързан с възможността гражданите да получат достъп до информация за гражданите, е твърде е, широк. Няма смисъл комисията да разширява обхвата на директивата е, за неприкосновеност на електронните данни. Ето защо аз въвеждам отново правното основание, така както е включено в директивата за неприкосновеност на личните данни. Държавите членки не могат да налагат ограничения, които са в ущърп на сигурността на мрежите. Няма да бъде продуктивна от страна страна да се определят правила за фирмите, да се защитава поверителността и след това да се каже, че държавите членки да могат да изискват фирмите да намалява стандартите. Благодаря. Очаквам дискусията. Grazie alla collega K. Благодаря на колегата Калас, която беше много ясна и спази ограничението във времето. Първо колегата Бони, заместен от господин Рубик. Искам да благодаря на госпожа Калас Наистина, съвсем правилно тя отбеляза, че в бъдеще, в, този вир... в тази виртуална област, този законодателен акт ще е много важен. Виждаме какво става в виртуалния свят, той отразява нашия истински свят изкуствената, изкуствената интелигентност започва да играе все по-голяма роля и събирането на данни става все по-важно и има все по-голямо влияние върху е, личния живот, но и върху, върху економиката. Важно е да видим тук как наистина да опазваме личния живот в бъдеще, така че някои определени данни да са кодирани, те да могат да се стабират за статистически цели, но това да не са лични данни, така че статистика и оценяване на данни да, са, да, да се случва да е възможно, но да имаме и технологична неутралност, да имаме и опазване на личните данни. Това е важно за потребителите, това е важно за прозрачността. Например, бисквитките. За тях трябва да се знае къде отиват личните данни, колко лични данни, не, колко е, хора не искат да подават лични данни. Ето, например, в Америка се знае горе-долу какви данни проистичат от употребата на нашите лични компютри и какви данни биват събирани и оценявани. То, освен това, трябва да внимаваме да няма допълнителна бюрокрация за малките и средни предприятия. Органите по защита на личните данни трябва да следят много внимателно, да няма допълнителни тежести за промишлеността и естествено важно е за потребителите да, да има сравнение на оферти, така че те да могат да изберат най-добрата за тях оферта. Благодаря на докладчицата Калас. Тя е приела една балансирана ам, позиция ние знаем, че за този текст общия регламент за защита на данни е основата, на която взимаме решение, на която съставяме текста. Естествено, искаме технологията да бъде поощрена и искаме също така да имаме гаранция, че когато се изпраща едно писмо по имейл, то да не бъде четено от други. Това сме искали и преди, когато сме изпращали писма по почтата. Така че и при новите технологии това не бива да бъде забравено, а именно да има разграничение между прозрачността и личната сфера. Кой притежава данните, как се проследяват данните, как се е, запаметяват данните – и как става автоматичния обмен на данни, всички тези въпроси трябва да бъдат подходящо осветлени в тази в този текст. Освен това, въпросите за алгоритмите и за изкуствения интелект трябва да бъдат взети предвид, особено лиценза за третите страни. този въпрос също трябва да бъде осветлен. Благодаря на колегата Рубик. Сега думата има колегата Корумбашев, който ще се изкаже от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря. Ще най-напред искам да поздравя докладчика Калас за работата и мисля, че тя е постигнала добра и балансирана основа, на чиято основа можем да надграждаме. На... За всички е ясно, че основният въпрос в този в е, тази директива са кукитата и проследяването. Има разлика между куките, които са необходими за работата на вебсайтовете. Има два типа куки за изпълнение и за функционалности. От една страна е, рекламни е, кукита. Мисля, че трябва да изпратим посланието, че кукитата са законни, но са предмета на ясни и строги правила. Има някои практики, на които трябва да сложим край, крайния потребител да много е вредно, когато не се разрешава на потребителя да влезе в вебсайт, докато не е приял кукитата. Друг област, която е много важна, е използването на информация за обществени цели, като мрежи и така нататък. И тази информация трябва да бъде анонимна и да се използва в обществения интерес. Тоест да не се налага даване на съгласие. Друг въпрос е свързано с проследяване на Wi-Fi. Тук трябва да работим на две нива. В предложението на комисията трябва да има физическо обозначение там, където има Wi-Fi проследяване. От друга страна имаме допълнителна цифрова информация на устройството. Заедно с това трябва да осигурим гъвковост, когато става дума за установяване местоположението на е, дадено лице е, след е, на подадени сигнални устройства. При липс отсъствието на съгласие. Следващия въпрос е че във връзка с обработката на метаданните трябва да позволим обработката в определени случаи. По темата за сигурността е много важно да започнем да мислим за сертификацията на а, терминали, просто да започнем процеса. Има ясна нужда от стандарти за сигурност, които да се прилагат а, към такива устройства, заедно така както има енергийни етикети, трябва да има същото и за е, електронните устройства. В контекста на кибератаките предлагам някои промени в текста, за да се, се, се насърчат телекомуникационните предприятия да разработят механизми за проверка на съдържанието, за да се да не се допусне хакерските атаки да стигнат до крайния потребител. Знам, че това е работа на, телекомуника... на телекомуникациите, но от друга страна е хубаво да има преградна стена. Споделям а, притесненията за 11 член, защото си представям какво а, ще се случи, когато 28 парламента се опитат да приложат регламента по различен начин трябва да има една област, която да е неприкосновена. Последният въпрос е свързан с графика. Според мен няма да се случи нищо, ако този регламент дойде няколко месеца след общия регламент защита на данните и е, ще, ще дадем възможност на предприятията да разработят софтуер, тъй като 3 месеца са недостатъчно. Така че това е, е. Става дума за мандата на парламента и на комисията. Мисля, че не са толкова много колегите, така че съм малко по-снисходителна с времето. Не виждам а, нито колегата Бареков, нито господин Реймон, за задам думата на колегата Кели. Благодаря на докладчицата за становището и за представянето. Наистина с този регламент трябва да се утвърди доверието в а, новите технологии. Не бива да забравяме и другите цели, а именно свободното движение на данни. Виждам, че докладчицата върви към тези цели. Най-напред общи коментари. На 28 май 2015 година бе е, създаден този регламент. По същото време, заедно с е, общия регламент за защита на данни. От е, технологична гледна точка, трябва да сме много внимателни за изискванията, които са заложени тук. Е, трябва, освен това, изискванията да са в съответствие с кодекса за, електронно, е, за е, електронните устройства. Като докладчик по общия регламент, аз бих искал да има повече съответствие и унисон между двата текста. Естествено, приоритет тук е поверителността на комуникацията. Технологията трябва да е неутрална. Е, е, Браузерите и бисквитките, естествено, това са важни въпроси. По отношение на бисквитките, трябва да осигурим крайния потребител да се чувства добре и да може да взима информирано решение дали да приеме а, поканата за бисквитки. По отношение на сигурността, това е също много важен аспект. Иновациите също, особено по отношение на Big Data. Тук трябва да имаме решения, които да са в интерес на потребителите и иновациите. И накрая, член 2 на това предложение по отношение на ограниченията. Не би трябвало да преминаваме е, извън решенията, издадени от е, Европейския съд. Крайният потребител трябва да има възможност за избор. И освен това, съгласен съм с господин Рубик, а именно, че трябва, съставяйки този текст, да имаме предвид и развитието на изкуствения интелект, защото това е една област, която се е, изменя много бързо. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Давам думата на представителя на комисията Роза Баседо. Заповядайте. Благодаря. Комисията приветства <clears throat> становището на госпожа Калас. Ние оценяваме нейната задълбочена работа и висококачественото и становище. Тя успя да се вмести в времевата рамка. Тя беше много кратка, сроковете бяха много кратки. За нас е важно приемането на това приложение, предложение да стане през май, до май 2018 година. Това е важно, защото тогава <clears throat> общия регламент за защита на данните също ще влезе в сила. Защита на личното пространство е залегнало във всички текстове, но в, общия регламент там се задават общите, общ, общите положения. Затова този текст трябва да съответства, да бъде съгласуван с общия регламент. Зато и би било много хубаво двата текста да бъдат приети и да влязат в сила по едно и също време. През януари 2017 година парламента излезе със своя позиция. Би било хубаво през януари 2018 година парламента да приеме този текст. Виждаме няколко конкретни точки, които са все още спорни. Ето госпожа Калас говори за дефиницията, която е в съответствие с кодекса за електронни съобщения. Това е добре. За въпросът за допълнителните услуги, за директните услуги без участието на интернет доставчика, тези разпоредби е хубаво да останат. Освен това, новите средства за комуникация, те също са взети предвид тук. Това е много добре. Поверителността на информацията. Хубаво е, че госпожа Калас казва, че това е важно за доверието, доверието на бизнес, за доверието на потребителите. Каналите трябва да са сигурни а, за комуникацията. Сега може би две неща по отношение на подхода. Тук подхода е малко по-различен. Искам просто да кажа защо ние запазваме някои политически перспективи. Най-напред, за по-нататъчната обработка на данните. Телекомуникационните предприятия подават, предлагат услугите, но след това те не могат да използват метаданните за други цели, т.е. цели, които са извън комуникацията. Това не е възможно днес и комисията запазва тези ограничения в своето предложение. Така че след като комуникацията се осъществила, тези данни се заличават и не могат да бъдат използвани по-нататък. Това би трябвало да се запази, защото наистина данните са поверителни и е важно тези данни да останат тайни. Защото в противен случай поверителността може да бъде нарушена. Още нещо. Ако има разрешено по-нататъчно обработване на тези данни, то тогава ще се подкопае правилото, правилото и изискването за унищожаване на данните след приключване на комуникацията. Ако значи имаме разрешение за по-нататъчната за по-нататъчното обработване на данните, то това разрешение ще подкопае правилото. На следващо място – технологичната неутралност. Съгласни сме с госпожа Калас, че предложението прекалено се съсредоточава върху бисквитките и върху един вид проследяване. Има и други видове проследяване, но а, ние тук имаме предвид преамбюла, където се дават е, е примери въпросът от, за примерите, които са заложени в, показани в съответния член, те са неутрални. И това е сегашното състояние на нещата, но нещата могат да се променят. Ние във всички случаи сме съгласни с технологичната неутралност, която се залага тук. Благодаря ви за... Благодаря на докладчицата за конструктивния подход. Благодаря за това изказване. Ще дам думата на колегата Калас за обобщение. След това ще видим как стоят нещата с сроковете и ако има време, ще пием и кафе. Благодаря, колеги. Благодаря за вашите коментари. Съвсем накратко няколко мисли от моя страна. Сега за проследяването в а, области на Wi-Fi. Когато потребителят вижда, че може да бъде проследен, когато има знак за това, той няма избор да не се съгласи. Така че тук може да бъде контрапродуктивно да имаме зна знаци след като човекът не може да, да не се съгласи. Сега за времето, за сроковете. Чух какво казаха колегите, чух какво каза комисията. Естествено, има две страни тук на проблема. Лек специалист се отнася към общия регламент за защита на данните и двата текста тук трябва да съответстват на това изискване и въобще целият пакет а, трябва да взема предвид изискването за проследяване на лични данни. От друга страна обаче има и въпроса че когато срока за прилагане е много кратък, то много компании ще трябва да се съобразят с този срок. И това ще е трудно. Аз съм готова да от... обсъдя с колегите какво да обсъдим какво може да се направи тук. Сега за свободното движение на данни. Това естествено е важно, но не зная как в момента може да се реши този въпрос на фона на защита на личното пространство. Съгласна съм, че членовете говорят за технологична неутралност, но и преамбюла също е важен – така че е, в преамбюла също трябва да, наложим, тех, да, да заложим технологичната неутралност. Благодаря на всички и с интерес очаквам бъдещото сътрудничество. Благодаря и на вас. Приключи дебата по тази много важна точка. Напомням ви, че срока за внасяне на изменение е 26 юни и знаете, че е, системата АТ4АМ е създадена на 19 юни, за да мога, за да има повече време за внасяне на изменения. И гласуването на становището ще бъде на 2 октомври. Знам, че това озадачава е, някои колеги но нямаме друга възможност. И така, имаме малко време преди 10 часа, когато ще започнем отново.

Good morning, ladies and gentlemen. sorry I kept waiting, but I'm coming from another meeting. Колеги, извинявайте, че закъснях, идвах от друго заседание. Нека да започнем с гласуването. At the beginning, test voting. Нека направим пробно гласуване. Sorry? Call to recharge to Richard for glasses. I lost my glasses. I close the vote. Thank you very much. Така, благодаря. Значи, добре функционира системата. presidente. In French, excellent. Now we can start. Чудесно, колеги, сега може да почнем. Uh, final voting list. Point of, order. Въпрос. Нямам карта в момента. Очакваме. Аз ще гласувам по принцип с моята група, но чакам да ми донесат картата. Просто имайте ме предвид. Добре, гласуваме най-напред първия доклад в нашия списък Карлош Зориньо. Насърчаване на свързаността с интернет. Изменяне на регламент Wi-Fi за Европейския съюз. Е, гласувате електронно, моля. The vote. Край на гласуването. Прието. Поздравление. Преминаваме към следващия доклад на госпожа Крел. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието. 20. За. Против. Нека проверим, моля. Проверка на 20. I call the vote. Край на гласуването. Прието. Компромис 3 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 4 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 5 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 6 за, против, въздържали се. Прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 42 изменение за, против, въздържали се, прието. 8 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 48 за, против, въздържали се, прието. 52 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. Компромис 14 за, против, въздържали се прието, 77 за, против, въздържали се прието, 15 за, против, въздържали се прието, компромис 16 за, против, въздържали се прието, 90 за, против, въздържали се отхвърлено, компромис 17 за, против, въздържали се, прието. Изменени 100 за, против, въздържали се, прието. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. Компромис 18а за, против, въздържали се, прието. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. Изменение 110 и Транспорт 24. Заедно за, против, въздържали се, прието. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. Изменение 117 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 21 за, против, въздържали се, прието. Компромис 22 за, против, въздържали се, прието. Изменение 124 за, против, въздържали се, прието. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието. Изменение 129 за, против, въздържали се, прието. Компромис 23а за, против, въздържали се, прието. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието. Компромис 25 за, против, въздържали се, прието. 144 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 26 за, против, въздържали се, прието. Тран 7 за, против, въздържали се, прието. 152 за, против, въздържали се. Нека проверим проверка на 152, моля. А, извинявайте, на 156. I close the vote. Accepted. Прието. 157 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 157. 157. I close the vote. Rejected. Rejected. Отхвърлено. Компромис 27 за. Против. Въздържали се. Прието. 161. За. Против. Въздържали се. Прието. 162. За. Против. Проверка. Проверка на 162. I close the vote. Rejected. Rejected. Отхвърлено. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 166 за. Против. Въздържали се. Прието. 167. А то е изтеглено. Оттеглено от авторите. 168 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 169 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Прието. Тран 5. За. Против. Въздържали се. Прието. Тран 22 за, против, въздържали се прието. Имко 5 за, против, въздържали се прието. 8 за, против, въздържали се прието. 9 за, против, въздържали се прието. Пеш А за, против, въздържали се отхвърлено. Пеш Б за, против против, въздържали се, прието, без С, за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко А, за, против. Проверка, проверка на имко А. Отхвърлено. Имко Б за, против, въздържали се, прието. Първо за, против, въздържали се, прието. Две за, против, въздържали се, отхвърлено. Три за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се прието, 6 за, против, проверка, проверка на 6 моля. Прието. Седмо за, против, въздържали се, прието. И така крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Приете доклада. Поздравление за докладчицата. Следващия доклад на госпожа Анжелика Млинар. Правила за упражняването на авторското право и сродните му права. Започваме с гласуването. 85-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2а за, против. Нека проверим. Компромис 2а. Край на гласуването. Приема се. 105 за, против, въздържали се. Отново, изменение 105 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Три изменения заедно 108, 109 и 110.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 въздържали се, приема се. 138 за, 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против. Нека проверим. 140 изменение, проверка. Край на гласуването.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 145 проверка. Край на гласуването. Приема се. 146 и 147 заедно за, против, въздържали се, приемат се. Сто Преминаваме директно на 151 изменение. За, против, въздържали се. Нека проверим. Моля, вдигайте ясно ръка. В противен случай не мога да отчета как гласувате. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 за. Против въздържали се, приема се. 17 за, против. Нека проверим 17. Край на гласуването. Приема се. 18 то изменение, втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Приятели, моля ви, наистина ясно вдигайте ръка, защото в противен случай не виждам как гласувате. Точно така, 18-то изменение, втора част. 18-то изменение, втора част, още веднъж. За, против, въздържали се,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 Нека проверим. 23 правим проверка. Край на гласуването. Приема се. 24. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, Нека проверим. Изменение 1. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8А за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 и 48 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, Приема се. 72 и 73 заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 74 и 75 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. В 74 и 75 заедно правим проверка. Да, категорично се приемат. Благодаря. Край на гласуването. Да, приемат се. Компромис 13. просто исках да ви проверя. 13-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване, окончателно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Процедурен въпрос. Госпожа Млинар, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното сътрудничество и работата, независимо от различните гледища по тази тема. И поради окончателния резултат, който не отразява нито гледната точка на групата ми, нито моята гледна точка, ще ви помоля да оттеглите името ми от становището. Председателя, да, разбирам ви, благодаря ви за тази информация. А това становище ще бъде становище на комисията ИТРЕ. Вашият доклад ще бъде представен на водещата комисия, становище на комисията ИТРЕ без вашето име. Жалко е това, какво можем обаче да направим? Абсолютно нищо. Сега преминаваме към а, окончателното, последното гласуване. А, това е гласуване по доклада на господин Вернер Ланген, накратко казано за авиационните дейности. Започваме с а, първите три изменения 40, 43 и 30 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 41 за, против, въздържали се. Нека проверим. 41. Край на гласуването. Приемат се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30, 35 за, против. Нека проверим. 35-то изменение, проверка, моля. 35. 35. 35-то изменение. 3. 3-5. 35-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека проверим и тук. 36-то изменение. Край на гласуването. Този път изменението е прието. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 45-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 46-то за, против, въздържали се. Правим проверка по 46-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Три изменения заедно 50, 53 и 54 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51. Проверка по 51 изменение. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Шесто изменение за против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение номер 7. Край на гласуването. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Осмо изменение. Нека направим електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се този път. Трето изменение за, против, въздържали се. И тук нека проверим, моля да ме извините. Трето изменение, точно така. Край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против. Нека проверим. Десето изменение е електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, против,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 И тук трябва да направим електронна проверка. 17-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то. Осемнайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо за. Против. Нека проверим. Проверка за изменение номер едно. Край на гласуването. Отхвърля се. 22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 против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против. Нека проверим. Проверка по второ изменение. Второ изменение, край на гласуването. Приема се. 28 за, против. Нека проверим. 28 изменение електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за, против. Не гласувате изобщо, така че правим проверка по 29-то изменение. Никой не вижда вдигнатите ръце. Нищо не виждам. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение за. Против. Нека проверим. Проверка по 33-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то за. Против. Нека проверим. 34-то изменение проверка. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за, против. Струва ми се, че се отхвърля, но нека проверим. Четвърто изменение – проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за, против. Нека проверим и тук. Край на гласуването. Приема се. 38 за. Против. Отново проверка. 38 изменение. Моля по-добре да се разпределите. Край на гласуването. Отхвърля се този път. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51 гласа за, 5 против. Поздравления за докладчика. Преминаваме към последното ни становище. Това е приносът на комисията ИТРА относно резолюцията на комисията ЕНВИ. Гуе, искате ли нещо да кажете? Не, всъщност... Разбирам, че Гуе се присъединява към компромиса, който е внесен. Благодаря. Гуе подкрепя нашия компромис, ако гласуваме за, защото всичко предстои. И така имаме едно гласуване, електронно гласуване, така че моля гласувайте. Това е становище за КОП 23. Край на гласуването. Чудесно. 52 гласа за, 4 въздържали се. Благодаря ви. Благодаря ви за готовността ви. Благодаря и за очилата, между другото. Те много ми помогнаха. Шон, ти успя ли нещо да видиш или нищо изобщо? Мога ли да ги запазя? Не, не завинаги. Надявам се, че ще си намеря моите след малко. yeah. We, yeah, yeah. We restart at 11. Uh, dear friends, Скъпи приятели, изпреварихме графика с 15 минути, така че сега имаме 15 минутна пауза. В 11 часа започваме съвместното ни заседание с комисията ЕНВИ. Съвместно заседание с комисията ЕНВИ. Заседанието започва след 17 минути. Прекалено ефективно работихме.